важно за развитието на модерните телеком услуги. По-добри от Штатите и Китай. Но трябва да упражняваме и натиск. Защото сега взимаме решения за европейската индустрия и то не само за телекомуникациите, а въобще за индустрията и за економиката. Това са много важни е, предварителни условия. Решенията за частотния спектър ще дадат възможност да предприемаме и по-следващи стъпки в е, бъдеще. Освен това, ние заставаме и зад е, това правилата за конкуренция да бъдат много твърди. След е, преговорите мога да кажа, че съм много благодарен на подкрепата на колегите и на всички, които участваха в триалога, е, включително на председателя, който имаше голямо желание да постигнем резултати. Така че смятам, че постигнахме едно отлично споразумение. Благодаря на колегата Хьокмарк. Преминаваме директно към електронното гласуване, тъй като ще гласуваме веднага по целия текст. Моля, гласувайте. Ja, moment. Moment, moment. Only a second. Ça va. Yeah. Der, du musst mal, der Ken Johansson, der hat seine Karte.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 Скъпи колеги, мисля, че резултатът от гласуването наистина е много добър. Uh, uh, Един от колегите има проблем с картата си за гласуване. Трябва да прибавим към резултата още три гласа, тъй като при трима колеги устройствата не работят. С това резултатът става още по-добър. Следва да гласуваме и по писмото, което трябва да подпиша аз, писмото до полското председателство. Кой е за? Против? Благодаря ви. Преминаваме към текста Атаки срещу информационните системи и отмяна на съответното рамково решение на съвета. Wir beginnen. Jawohl, mit 41, ja?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 против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 5-5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 2-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 3-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 3-2 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 3-3 за, против, въздържали се, приема се. 3-4 за, против, въздържали се, приема се. 3-5 за, против, въздържали се, приема се. 3-6 за, против, въздържали се, приема се. 3-7 за, против, въздържали се, приема се. 3-8 за, против, въздържали се, приема се. 3-9 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. And closed. Край на гласуването. Closed 49 ja, eine... 49 гласа за, един въздържал се. Всички устройства ли функционираха? Или някои имаха проблеми? Колега... Е- Колегата Елер. Само две изречения. Всички говорим за киберсигурността, но мисля, че за пръв път се занимахме с нормативната база на ниво Европейски съюз във връзка с това е важно да сме запознати с следната цифра. Във всички държави членки през изминалата година едва 32 случая на киберпрестъпност са били обект на съдебно преследване. Единствено по 11 случая са постановени наказателни присъди. Този текст е много важен с оглед на координирането на усилията на държавите членки в борбата срещу киберпрестъпността. Второ, водещата комисия реши да възприеме и отрази всички наши изменения в окончателния текст на доклада, за което и благодаря. Благодаря ви. Няма други желаящи да се изкажат. С това приключваме гласуването по тази точка. Поздравявам автора на становището, господин Елер. Гласуваме последващата точка въздействие на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите членки. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 30 с устно изменение за, против. Може ли да още веднъж да видя гласовете за? Благодаря. Приема се. 32 за. 32. Кой е за 32? Adopted. Гласуваме по 32. Кой е за? Против? А останалите? 32. Още веднъж по 32 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 3-4, 4-3, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-4 за, против, въздържали се, приема се. 4-5 за, против, Моля още веднъж гласовете за 45. Ще направим електронна проверка по 45. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст. Електронно гласуване. Моля гласувайте. And closed. Край на гласуването. Текстът се приема. Поздравления за колегата Тошеновски. Текстът бе прият с ясно мнозинство. Точка 7. Преразглеждане на многогодишната финансова рамка 2007-2013 с оглед на необходимостта от допълнително финансиране на проекта ИТЕР. Становище на колегата Сартори. Изменение 1 за,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 против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за. Извинете, госпожа Тикао. Aș vrea aici аз subliniez faptul că не рефер... Позволете ми да обърна внимание на факта, че тук говорим за бъдещото финансиране на ИТЕР. За това искам да чуя е, мнението на комисията преди да гласуваме това изменение. Защото евентуално ще трябва да има анализ за е, бъдещите нужди за финансиране на ИТЕР, свързани с еврооблигациите. Е, окей, ми machen сега die до Ще гласуваме докато стигнем до окончателното гласуване. Обикновено първо гласуваме по текста и след това би следвало да дам думата на комисията. 23 за или вече гласувахме по 23. Извинете, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. and uh, it adopted. Приема се. Поздравления за колегата докладчик. С това приключваме и по тази точка от дневния ред. Приключихме с всички гласувания. Благодаря на колегите за разбирането, което проявиха. Но трябва да спазвам правилата. Продължаваме работа но това ще е възможно единствено ако малко поотихне шумът тук в залата. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, würde es Ihnen etwas ausmachen? Скъпи колеги, ще ви помоля да разговаряте, ако желаете наистина да водите двустранни разговори извън залата, така че другите да могат да работят спокойно. Не е възможно а, да се работи така. To, to make the discussion outside the door and we do the, our job here. The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 Започваме. Тоест, е, е, ще се занимаем с роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Ще дам думата на колежката ни Блер. Много ви моля да слушате, а не да разговаряте помежду си ще бъде чудесно, ако осигурим спокойствие на оратора. Само на колежка Ниблер давам думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, за днес се предвиждат първи разисквания по новото предложение на комисията по така наречения регламент Роуминг 3. Ще направя въведение в темата и се надявам, че вие всички ще вземете отношение по нея. От гледна точка на това, което е предложила комисията, аз ще направя само една първа оценка. Темата роуминг от много години ни занимава. Ние работим по нея от 2007 година, когато приехме е, роуминг 1 и поставихме за първи път определени граници, горни граници, тавани за цените на телефонните разговори. След това през 2009 година разширихме обхвата, като включихме и СМС-ите и сега вече предвиждаме едно ново изменение максимално 39 е, цента за изходящи телефонни разговори и 29 за входящи се предвижда от 1 юли. Много е важно е, също да се обхване и ценообразуването по отношение на обмена на данни. 8 цента се предвижда максимално. Защо се налага ново изменение на регламента? Защото в 27-те държави членки много често се ощетоводяват много високи цени за разговори, за СМС и за обмен на данни с чужбина. Така че се налага едно допълване на нашите досегашни регламенти. Госпожи и господа, чрез роуминг 1 и 2 ситуацията се подобри. Входящите телефонни разговори вече са с по-низки цени, с 46 цента по-малко. Но независимо от подобрението, особено при обмена на данни, цените все още са недопустимо високи и затова комисията реши да предприеме една следваща стъпка – така че е, да е, осигури цени, които е, са по джаба на потребителя. През лятото на 2012 година ние ще трябва да вземем окончателните решения, но започваме предварително и то своевременно с разисквания в комисията, така че да можем наистина колкото е възможно по-бързо да постигнем напредък по отношение на подготвения регламент Роминг 3. Още повече, че Роминг 2 е, приключва е, през лятото на 2012 година. В е, предложението на комисията се предвижда и още нещо. В Роминг регламента ние предвидихме не само е, така, горни граници за цените, но предвидихме и условия за развитие на конкуренцията, което е чудесно. Миналата година не можем да се похвалим с много добри резултати, не можахме да се зарадваме така с навлизането на много нови участници на пазара. И за това е хубаво предложението на комисията е, да се мисли не само за тавани на цените, но и за структурни мерки. комисията прави точно това с новото си предложение, така че чрез структурното разделяне, което се превижда в новото предложение на комисията, ще се насърчат нови участници, които да навлязат в този пазар. Естествено, ние трябва да търсим проблемите в е, е, начина по който те се зараждат, да търсим причините за тях и да знаем, че е, нали, регламентирането на цените е единия начин да се справим с проблемите, но че би трябвало да помислим и за структурни мерки. Нека да ви кажа какво се предлага по отношение на структурните е, промени, а по отношение на цените те се е, засягат до 2016 година, както е, съобщенията, СМС-ите, така и телефонните разговори, така че постепенно се предвижда едно намаляване на цените. Така че е, значително ще бъде значително намалението. 32 е, цента трябваше да бъде през 2002 година, е, през 2012 година за 14-24 цента. Е, за 2016 се предвижда по отношение на СМС-ите цената да падне до 10 цента. Говорим естествено за е, ценови предели, а до 2014 е, цента по отношение на обмена на данни е, също се предвиждат намаления на пределните цени, като те са свързани с количеството, с обема на обмена на данни и е, до 50 000 мегабайта се предвиждат едни цени, под 50 000, е, под 50 мегабайта е, много по-низки тавани. Операторите на виртуалните услуги ще имат също достъп до публичната мобилна мрежа. Вие знаете, че и в енергийната сфера говорихме достатъчно за възможностите, които предлага едно разделяне на инфраструктурата от мрежата за услуги на операторите. Предвижда се и тук едно такова разделяне, т.е. Е, предвижда се възможността роуминг услуги да се предлагат отделно от е, мобилните е, структурни мрежи. И така комисията всъщност осъществява една комбинация между структурни мерки и мерки по отношение на ценообразуването, струва ми се, че си струва да подкрепим в общи линии идеята на комисията, която е в интерес на потребителите и защитава потребителските интереси. Много е важно наистина да се създаде доверие е, в услугите, които се предлагат в момента има едно разочарование сред потребителите. Много от тях се отказват от роуминга, който са закупили и който им се предлага, защото е, са се оплашили от е, сметките, които след това получават. Така че ние би трябвало наистина да помислим за условията, които можем да създадем на единия пазар. И всичко това, естествено, в контекста на агендата за цифровизация, на програмата за цифровизация на комисията. За мен би било интересно да чуя какво мислите вие по отношение на е, новото предложение на комисията. Струва ми се, че е, що се отнася до СМС-ите, до телефонните разговори, е, предложението е много приемливо, но по отношение на обмена на данни, естествено предвиждам и различни е, виждания. Възможно е, е да наделе становището, че комисията не е била достатъчно амбициозна в е, това свое трето предложение и че е, може би е би трябвало да е, се предвиди един по-широк е, диапазон, по-голям диапазон на предварителната такса и на окончателните такси за е, реализирани вече съобщения, телефонни разговори и обмен на данни. По отношение на структурните мерки ще кажа още две изречения. Мисли се съвсем е, целенасочено за това как точно ще се приложи регламента е, Естествено всичко това е свързано и с създаването на съответните технически е, предпоставки. Има е, различни варианти. Е, в зависимост от броя на сим-картите се говори за еднокартов модел, за двукартов модел – може би представителя на комисията би могъл да го обясни по-подробно и по-точно от мен. Въпросът е как е, ще се действа по отношение на новите оператори, които предлагат услуги на пазара, на роуминга. Когато първия път прочетох е, тези текстове, е, скъпи колеги, си помислих, че може би не е точно наша задачата да решаваме въпроса е, с броя на картите, една, две е, и така нататък. Изобщо тези технически подробности, като че ли не са от нашата компетентност, но може би би трябвало да помислим и в тази посока, поне така в основни линии да а, дадем някакви ориентири в нашето становище. Ще има конкуренция на този пазар, ако потребителите наистина могат да се доверяват на операторите, на компаниите, които предлагат тези услуги и В момента именно това доверие липсва. Това показват всички проучвания на общественото мнение. Затова се налага да вървим напред и да предприемаме нови действия. По отношение на Европейския единен пазар по отношение на пазара извън границите на Европейския съюз би трябвало да се опитаме да спестим на потребителите е, шоковите сметки, е, когато отива в Палестина, в Египет, е, САЩ и така нататък операторите би трябвало да бъдат задължени при достигането на една определена сума да предупредят е, клиента за това, че той вече е, е достигнал до една определена граница. Струва ми се, че това е в интерес на потребителите и че едва ли някой ще възрази. Трябва просто да обсъдим възможностите за е, включване на този текст и подробностите около него. Да, е, говори се и за определени обеми данни, е, килобайт, мегабайт, гигабайт. Има различни виждания сред колегите, с които говорих и по отношение на единицата е, байт, която ще приемем. Но е, тук няма да говоря е, повече за тези наистина технически детайли. Важното е, че предложението е навременно, предложението е важно, предложението е в посока, която аз лично смятам за подходяща, за уместна. И същевременно регламентирането е точно в приемливите граници, които е, ще бъдат от интерес е, на потребителите, но същевременно и ще мотивират нови оператори да навлизат на пазара и да предлагат тези услуги. И което е най-важното, ще се укрепи доверието на клиента е, в този пазар. А това е основната цел на предложението на регламента Роминг 3. По отношение на графика, господин председател, мога да кажа, че ще се опитам да предложа един е, първи проект на моя доклад още до края на тази година, така че при някои от последните ни заседания преди коледа да можем да го обсъдим. Не знае дали на 19 декември ще има възможност да включите моя доклад в е, дневния ред. Ще бъде добре, естествено, и в рамките на нашата комисия да се организира едно а, малко публично изслушване по темата. Ще трябва да помислим. и кога ще определим крайния срок за внасене на изменения, кога ще гласуваме тук в комисията. Целта е, е регламента Роминг 3 да бъде готов в момента, в който изтече срока на действие на Роминг 2, така че да се получи една последователност и същевременно тя да доведе до положителните резултати за гражданите, за потребителите, а също и за участниците на пазара. Е, това бе всичко, което исках да ви кажа на този етап. Радвам се от сега, че ще работя с колеги, които разбират от тази тема и се интересуват от нея и се надявам на подкрепа от страна на всички. Ще ви кажа веднага, че на 19-20 декември ще можем да проведем едно малко изслушване. Секретариатът Е, ми съобщи междувременно, че е, срокът е, за внасяне на измененията няма да бъде много дълъг. Най-вероятно ще имаме малко време след представенето на твоя доклад за първо разискване тук в комисията. Това са неща, които не зависят много от мен, но аз лично си мисля, че при всички положения ще ни трябва малко повече време да да обмислим нещата, но същевременно тези кратки срокове може би се обясняват с факта, че е, измененията в е, предложението за регламент Ромик 3 не са чак толкова много. Давам думата на колежката Кастио. Благодаря съвсем накратко. Това е първата ни общо становище по законодателството за роуминг. Анджелика ни даде много ясна представа за това, което предлага комисията и това, което сме правили ние. Мисля, че предложението е много интересно, за да можем вече да се придвижим по отношение на пазара. Цените паднаха, но всъщност голяма конкуренция няма. За това изглежда, че е, операторите са направили някакви споразумения за най-високите, е, за горните граници на цените, но всъщност конкуренция няма. Ние трябва да изработим една стратегическа визия по същество. Роуминга трябва да законодателството трябва да се базира на данни. В Роминг 2 се занимавахме главно с гласово предаване, а в Роминг 3 трябва да се отчита или да се направи известни модификации за предаването на данни, защото трябва в пазара да се създадат и съответните конкурент... конкуриращи се структури. Току-що гласувахме е, сутринта доклада за частотния спектър, така че сега вече ще има възможност да има вис... Е, широколентови частоти, които да ускорят и предаването на данни. Така че ние трябва да мислим за конкурентоспособността на пазара, както за роуминг за гласови разговори, така и за прехвърляне на данни. В света се правят изключително големи постижение, има много голям напредък по отношение на прехвърлянето на данни. И за това ние трябва в този момент да огледаме и този аспект. Имаме още време, но трябва да действаме бързо, да огледаме механизмите в подробности. Господин Гебелс, благодаря. Първо, Искам да благодаря на Анжелика Ниблер за отличното представяне на предложението на комисията и затова мога да се изкажа съвсем кратко след нея. Вече съм работил с Анжелика по роуминг 1 и тогава тя председателстваше нашата комисия. Много ефикасно работихме. Наложихме много от нашите виждания на съвета и постигнахме много сериозен успех. Но след Роминг 1 и след Роминг 2 в цяла Европа останаха тарифи и то крайно скъпи и не само за пренос на данни. И всички, които са собственици на мобилни телефони, знаят, че е практически е, неразбираемо всичко това, което се пише в е, фактурата за телефонните ни разговори. Просто не е възможно да разберем какво ни казват. За това трябва да а, настояваме компаниите да бъдат много по-щадящи към клиентите си в това отношение. Много от операторите дават а, и правят много агресивни оферти за нови клиенти, но забравят да дадат известни облаги на вече уловените, така да се каже, клиенти. Защото в края на краищата операторите следва и ние следва да се борим за това да дават предимства или облегчения на всички свои клиенти. По отношение на предложението на комисията мога да кажа, че Очевидно ще трябва да дискутираме някои аспекти. Тук има бележки от анализа на колегите. Ще имаме време, разбира се, да дискутираме с Анджелика и всички докладчици в сянка. Политическите групи, според мен, ще си сътрудничат много в това отношение. Аз председателствах едно изслушване и е, там така коментирахме, че първата жертва на тарифите на операторите са евродепутатите, които в края на кращата са сериозни потребители на роуминг. Та, според мен, Остава един въпрос, а именно да се развие конкуренцията. Това ще даде предимства и на новите влизащи в пазара, и на малките оператори – Водафон, например, Оранж и всички големи, теле... всички големи фирми в момента присъстват във всички страни. И те всички ни казват, че е много обичат да работят на европейския пазар, но поради различни съображения и ограничения предпочитат да си остават на националните пазари. Но ние трябва да търсиме действително вътрешен общ пазар и за услугите за роуминг. А, що се отнася до отношенията с трети страни, Е, евродепутатите е, също немалко изненади получават, като си видят фактурите от разговори с страни извън Европейския съюз. Трябва да мислим как да се реши този проблем. Освен това, да се спре и съобщенията, които ние не желаем да получаваме от местни оператори и които после ни се фактурират в цената. Аз съм убеден, че благодарение на ефективността на нашата докладчица ние ще можем да работим много бързо и да постигнем добри резултати. Благодаря ви, госпожа Валян. Благодаря, господин председател. ми било добре, според мен, да споделя някои мисли с вас. Добре е, че тези регламенти за роуминга да се доразвиват постоянно. Вече сме на номер 3. Може би, когато приемем номер 4, ще достигнем и до адекватен бизнес модел, който да бъде възприят от операторите. Но да се спрем за сега върху роуминг 3. Работих с Ангелика както по роуминг 1, така и по роуминг 2. Тя проведе успешни триалози всички се надявахме, че роуминговите услуги ще подобрят качеството си, че европейските граждани ще могат да се възползват от по-добри такива услуги. Що се отнася до подхода, предложен от комисията, аз го подкрепям, тъй като това е и първият опит за въвеждането на така наречените структурни мерки – Целта на структурните мерки е да се гарантира конкуренция на пазара, да се предоставят висококачествени услуги на достъпни цени. Чудесно звучи това. Това бяха и целите, които си поставихме с роуминг 1 и роуминг 2. По роуминг 3 изискахме структурни мерки, които и бяха предложени от комисията. Обикновено предлагаме подход – на две скорости, на две нива, но и тези два метода ще ни доведат до постигането на крайната цел. Що се отнася до отделянето, ще видим дали то ще сработи. Максимално допустимият размер на цените се предвижда и по роуминг 3. Доколкото разбирам, той ще бъде обвързан с отделянето. Не бива да прибягваме към популистки мерки, като намаляваме максимално допустимия размер на цените. Виждаме, че себестойността за търговците на едро, за операторите спада, а потребителските цени се увеличават. Може би трябва да обсъдим този въпрос и да постигнем споразумение. Имаме още някои дребни бележки. Трябва да решим дали да подходим към една или две SIM карти или да комбинираме и двата метода, но каквото и решение да вземем в окончателния му вариант, то трябва да е лесно за ползване за потребителите. Защото ако приемем едно прекалено сложно решение, то ще запазим статуквото. Има и още нещо, което не ми е ясно. А ако подкрепим разделянето на собствеността, то защо аз като потребител не мога да закупя роумингови услуги в страна различна от тази, където получавам услугата от моя национален оператор. Не разбирам защо не е възможно това. В момента, в който потребителят чуе разделяне на собствеността, то той ще допусне, че то се прилага в целия Европейски съюз. Мисля, че в контекста на това разделяне трябва да се опитаме да намерим решение на този въпрос. Ще подкрепя предложението. Може би, като че ли едни и същи колеги. With a uh, new brilliant работят по тази тема, така че надявам се, че заедно с комисията ще стигнем до едно много добро решение. Колегата Ламбертс. Uh, благодаря, благодаря, Ангелика. Благодаря за увода. Няма да повтарям всичко, което казахте, защото съм съгласен. Но, бих казал, не искам да ставам да започвам с популистични твърдения, но все пак трябва да мислим дали горните граници на цените са поносими. А също така трябва да се запитаме дали това, което правим, решава въпроса с продажбите на едро – сега имаме известни чувства по този въпрос или интуиции, но нямаме данни. А, операторите имаме чувството, че имат споразумения да налагат цени такива, че да не си вредят един на друг. Но това в края на кращата е работа на комисаря по конкурентоспособността и много се дразна от това, че трябва да използваме максимални граници на цените или други подобни практики и да се справим с явление, което за мен си е просто картелна практика. А, ние ще направим едно изслушване, за да навлезем малко в по-големи подробности в проблема. Но ако нямаме нищо по-добро като предложение от комисията, ще застанем зад него, но нека да преровим всичко. Може би трябва да намерим структурни мерки, с които да се справяме с проблеми. Разбира се, е, като не се бавим, естествено, защото е много важно да действаме на време. Но искам да ви предложа един-два оратори за изслушването, които е, да го коментират именно е, пазара на едро. Колега Чичестър. Колегата Чичестър. Благодаря. Мога ли да благодаря и аз на Ангелика Ниблер за презентацията. Много работа е свършена от нея и то добра. Ако мога да отбележа, резултата от това, че ние налагаме горна граница на цените – не доведе до създаване на конкуренция в е, сектора и това, което коментира и Филип сега. Е, е, цените на операторите просто стигнаха тази горна граница и спряха там. Така че ние не успяхме да въведем конкуренция в отрасъла, което е много разочароващо. А, доколкото разбирам обемите на гласов а, е, трафик, трябва да правим разлика между гласови съобщения и пренос на данни, си остават, а обемите си остават постоянни. А когато започнахме работа по роуминг 1, е, искахме да задължим а, е, операторите да намалят цените и така, че хората да се чувстват готови да използват повече роуминг, но това не се случва. И ако мога да коментирам думите на господин е, Гебълс, нека да не забравяме, че в край на кръщата ние работим за потребителите, а не за депутатите. Именно такива обвинения ни бяха е, отправени, че ние е, се грижим повече за нашите фактури. Нека да е ясно, че ние работим повече за избирателите си, а не за своите джоб. Да, глас от залата, така. А, аз съм съгласен с идеята за разделяне на собствеността на инфраструктурата и на тези, които предоставят услуги. Надявам се, че по този начин ще се въведе повече конкуренция. А също така трябва да се разделят и е, услугите по предоставяне на гласови съобщения и на прехвърляне на данни. А това, което Ангелика коментира, за изненадата при получаване на сметките, особено след като потребители са пътували зад граница, в първоначалната форма на законодателството аз много настоявах да се задължат операторите да при предупреждават клиентите си, когато започнат да им стават много високи таксите или когато е, са на път да използват роуминга. В края на кращата латинския принцип е, страхувай се от търговеца или не вярвай на търговеца е много е, правилен. Е, значи, този, който купува, трябва да внимава, е, общо взето буквалния смисъл на латинската поговорка, потребителите много трябва да внимават какво купуват и какво не купуват. И в такъв смисъл имам едно предложение за е, евентуален начин за защита на нашите потребители в такива случаи, а именно да да призовеме потребителите да се обръщат към националния оператор, да имат възможност да протестират при изключително високи цени. А сега, въпросът е как точно да дефинираме изключително високи е, фактури. Ма, вие общо зато знаете за какво става А, мисля, че мога да направя едно още по-радикално предложение – а именно за роуминга за гласови съобщения. Защото ми се струва, че това би могло да наложи дисциплина на операторите. А като по този начин не се слага горна граница. Та радикалното ми предложение е е, тъй като нашия подход за роминга за гласови съобщения не работи, аз лично не смятам, че трябва да се намесваме на пазара и да предписваме какви да бъдат нивата на цените, защото това нарушава е, конкуренцията. Но мисля, че можем евентуално да погледнем по друг начин на нещата и да помислим дали не е време да дадем на операторите втори шанс. Тоест да премахнем горната граница за цените на роуминг за гласови съобщения, да въведем разделянето на собствеността на инфраструктурата и предоставяне на услугите и да им кажем, добре, вие казвате, че се конкурирате и, и да им кажем така, добре, Хайде да си представим така. Ще имате известен период от време, в който няма да има горни граници на цените. И тогава започ... влезте в ситуация на конкуренция едни с други, да видим какво ще се случи. И ако решим, че е, всъщност е, не въвеждате конкуренция, ще въведем отново горна граница на цената защото няма смисъл да се върви повече в посока на контрол на цените и на намеса на пазара. За това до голяма степен противоречи на целите на вътрешния пазар. Thanks, колега Руйбиш. Колегата Рубих. Благодаря. Благодаря на Ангелика Ниблер. Не сме си мислили на времето, че ще ни бъде необходим раминг 3. Смятахме, бяхме достатъчно наивни да вярваме, че с раминг 1 нещата са решени, но ето, че реалността ни притиска. Техническият напредък е толкова динамичен, че се налага на по-кратки интервали от време да адаптираме рамковите условия и за това се налага Роминг 3. Трябва да докажем на нашите граждани, че наистина е възможно да се изгради единен пазар в е, тази сфера. Много от хората вече са разочаровани, но до 2014 година ще трябва да го направим, защото Нашият изпит е, като политици е точно през 2014 година. Ще трябва е, да можем да представим на гражданите един добър резултат относно регламентирането на мобилните услуги и в това число роуминга. Как можем да подобрим прозрачността? Това е важен въпрос. Естествено, че количествата, обемите са важни, но са важни и цените във връзка с определени количества или обеми. През последните седмици установих, че ни е необходима и допълнителна информация за броя минути, за броя данни или за обема данни за определени периоди от време. Струва ми се, че килобайт е добрата разчетна единица, но за търговията на дребно гигабайт а би трябвало да помислим и за терабайтове. Защото четвъртото поколение е, на електронната техника ще наложи, струва ми се, промени в това отношение. Ще помоля и комисията да ни окаже помощ в това отношение. Как бихме могли да осъществим прехвърлянето от ATL към Wi-Fi. Много важно е телекомуникационните компании сами да могат да решат кога, за кои е, честоти става дума и за какви е, сфери. Wi-Fi или друга сфера. Необходимо е освен това при обмена на данни и при СМС-ите е, да се изпращат предупреждения, когато се достигне до едни определени предели, пределни е, суми. При СМС-ите обикновено периода е 8 часа, при обема на данни очевидно ще бъде малко повече, може би, но ще помислим и по този въпрос. Важното е във всеки случай потребителите да могат свободно да избират между доставчиците, между операторите, които предлагат различни услуги и да не се стигне до състоянието, което наблюдавахме в Италия където не е възможно, ако имаш е, чужд телефонен номер, номер на чуждестранен оператор, да използваш е, е, достъп до интернет или обмен на данни. Просто това не ти се позволява. При всички положения договорните условия също трябва да се обмислят много добре и да, видят, да видим дали отговарят на сегашните условия. Eh, tack, herr ordförande. <clears throat> Det här förslaget är bra. Според мен предложението е добро в много отношения. То е добро, тъй като много ясно представлява опит за справяне с проблемите, които проистичат от абсурдната ситуация на пазара на роуминг в момента. Що се отнася до структурните мерки, също смятам, че предложението е добро. Добре е да има структурни мерки, но трябва да се вслушаме и в онези колеги, които днес сутринта изразиха съмнения във връзка с това. Трябва да обмислим какви възможности можем да създадем за установяването на същинска конкуренция на пазара. Трябва да обмислим доколко структурните мерки ще са ефективни в това отношение противен случай няма да постигнем особено много. По отношение на максималния допустим размер за цените, тавана трябва да е максимално нисък. Този максимален допустим размер трябва да въжи и за използващите смартфони, например. Преносът на данни към мобилни устройства трябва да е възможен не само сега, но и в бъдеще. И трябва да погледнем именно към бъдещето, вместо да се спираме върху ситуацията от преди 3-4 години. Ако се замислим за максималния допустим размер на цените, обикновено предложеният таван е прекалено висок – да вземем за пример 1 гигабайт. Ако той спадне от 900 на 700 евро до 2014 година, според мен, или 500 може би, то и 500 от 2014 година нататък, то според мен това не е добър подход. Трябва да вземем предвид потребителите. Потребителите трябва да могат да разбират фактурите си. А в някои отношения предложенията, които правим, не са особено добри за потребителите, не ги улесняват – логиката зад предложението за таван за цените, доколкото разбирам, не е особено добра, тъй като отправяме поглед назад към миналото, а не напред към бъдещето. Колегата Хьок Марк. Благодаря, господин председател. Имам основание да съм разочарован от настоящата ситуация на пазара. Господин Роде е от Дания. Ако отида на гости на господин Роде в Копенхаген, например, и направя оттам обаждане, обадя се в Швеция, това ще ми струва доста скъпо. Много скъпо ще ми струва и ако вляза там в интернет. Ако господин Роде същевременно се обади в Луле, което е на 1800 км северно от Копенхаген, това няма да му струва нищо. Ще се приложи фиксирана ставка. Това е наистина много разочароващо. Не мога да разбера какъв е проблемът на един от най- модерните пазари в момента. Проблемът може би е, че нямаме единен вътрешен пазар, а 27 различни пазара. Моето усещане е следното. Продължава да се прилага националната система – на роумингови такси и това е много назадничаво. Трудно е за операторите да се справят с тази система, трудно е и за нас да решим основния и проблем. Ако не направим нещо сега, вечно ще си говорим за тавана на цените. Нека погледнем назад към миналото. Проблемите, с таваните на цените. бе, че те допринасят за създаването на картели. Господин Ламбертс говори за това. Цените не се понижиха през изминалите години, именно заради това. Много благодаря на госпожа Ниблер – благодаря и за това, че комисията предложи нов, по-съвременен подход, например по отношение на разделянето на услугите. Ангелика работи с много експерти в областта на далеко съобщенията и трябва да работим тясно с тях, тъй като проблемът е свързан не само с цените, но и с развитието на технологиите. Паул Рюбих говори за Wi-Fi. Тук в Европейския парламент можем да говорим с чужбина с помощта на различни приложения, в това число и по скайп, но с това само заобикаляме проблема. В рамките на работата по това законодателство не бива да запазваме статуквото. Трябва да създадем възможности за нови решения на старите проблеми на ниво бизнес модели – трябва да се възползваме от възможностите, които се откриват от това законодателство. Много съм доволен от предложенията за политиката в областта на радиочастотния спектър. Отварянето на радиочастотния спектър отваря и нови възможности, например за паневропейски лицензи. Това отваря възможности и за нови технологии. Не бива в рамките на законодателната си работа да предотвратяваме подобни промени. Не бива да прилагаме назадничави подходи. Трябва да преминем от черно-бялата към цветната телевизия. Eh, eh, eh, Благодаря, господин председател. Да, като че ли живеем някакси в миналото. Говорите за черно-бяла телевизия, а би трябвало да погледнем напред към бъдещето. Прав сте. И трябва да форсираме е, нещата. Може би съм е, проста неука, но не разбирам защо се говори за ценово регулиране. Ние желаем истински единен пазар за Европа. Не желаем вече различия между националните цени и международните цени. Няма никакво значение дали си преминал някаква граница и оттам телефонираш или изпращаш СМС. В Европа би трябвало да е все едно какво плащаш и какво за дадена услуга, независимо от това дали си в Берлин, в Прага или в Страсбург и така нататък. С а, премахването на а, ритейлната система на цена, цената на дребно а, при дребните потребители, на практика ние а, като че ли не успяхме да създадем условията за това, което желаем да постигнем. А същевременно гарантираме на хората, че таксите ще се намалят. Не бива да забравяме какво сме обещали на потребителите. Не бива да забравяме, че и ние самите сме потребители, естествено. И аз понякога влизам в телефонен магазин, магазин за GSM и е, за различни видове абонаменти, с различни оператори, за ползване на различни мобилни услуги. Какво ли не ви се предлага? Независимо от от това какво предпочитате и къде са вашите интереси, дали телефони и съобщения с е, Азия или нещо друго, просто е, е трудно да вземеш решение, защото изобилието от предлаганите абонаменти и услуги е огромно. Трябва да има повече прозрачност наистина и повече яснота за потребителя. Съгласна съм с колегата Ламбрехт. Би трябвало да се опитаме да направим нещо срещу картелите. Става дума за вътрешния, за единния пазар. Така че е, е, крайният потребител и услугата, която е, се предлага е, първоначално, е, е разделена от по отношение на таксите. Марш е прекалено голям. На всяка цена трябва да се мисли за това как всички тези цифрови мобилни услуги ще се предоставят на клиентите и на каква цена, естествено. Колежката Тикал. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că faptul că discutăm din nou de regulamentul privind roamingul este extrem. Da, отново говорим за регламента И е важно естествено от една страна да подкрепим конкуренцията и от друга страна да помислим за потребителите на единния пазар. Цените са много различни, да. За да говорим за единен пазар в истинския смисъл на думата, е, трябва по някакъв начин да съгласуваме цените за мобилните телефонни разговори е, в националните системи и в роуминга – това е нещо, което много се надявам, че ще можем да постигнем чрез регламента Роминг 3. Не би трябвало от самото начало да определяме момента, в който ще намалим цените. Трябва да включим една клауза за корекции, за промени по отношение на тарифите за телефония, за мобилна телефония, СМС и обмен на данни. Важното е регламентът естествено да промени нещата и в структурно отношение, да се създаде възможност за навлизане на нови участници на пазара, за повече конкуренция, но това означава естествено и е, насърчаване на инвестициите. Онези, които притежават е, определена инфраструктура, би трябвало да отделят средства, за да насърчават и другите услуги. Така че е, този критерий, който бе предложен от колегата Руевих е добър не можем да приемем е, е, високите цени, при положение, че СМС-а, който получаваме чрез роминга, закъснява с 3 е, дни, да кажем. Е, е, при всички положения трябва да има някакви приемливи срокове за клиента, за получателя. Естествено, че и интерференциите би трябвало да се е, избегнат, все още ги има. И затова е, особено е, клиентите, които живеят в гранични райони близо до граници и то с трети държави, страдат много, именно поради тази интерференция, тъй като навлизат е, други оператори, които е, вече увеличават сметките им. И така, благодаря на госпожа е, Ниблер. Наистина, надявам се, че ще постигнем повече конкуренция и че ще е, съживим пазара с повече конкуренти, така, което ще бъде от интереса потребителите. Надяваме се, че е, Потребителите освен това ще получават повече информация, по-ясна информация и същевременно предупреждения в случаите, в които вече е, сумите набъбват прекалено много. Същевременно трябва да помислим и за поддръжката на мрежите. Давам думата на комисията. Сега, ако нямате нищо против, визата Раба, дали произнасям правилно името? Да, имате думата. Благодаря ви. Сега вие ще е, кажете какво мислите, после ще посрещнем комисаря. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за направените коментари. С е, голямо задоволство отбелязвам, че като цяло подкрепяте предложението за структурни мерки. Вярно е, че регламентът за въвеждането на таван за цените не можа да реши проблемите на пазара на роуминг, за това трябва да намерим альтернативи. Според нас, една такава альтернатива са структурните мерки. Днес сутринта обсъдихте подходящото техническо решение и дали то трябва подробно да бъде уредено в регламента. Предложението на комисията предвижда въвеждането на подхода на две сим-карти. С това даваме възможност на нови субекти да проникнат на пазара и същевременно създаваме възможност за вече установени оператори да навлязат на пазара на роуминг в други страни. Не се изключват и други альтернативи, естествено. Важно е до каквото и решение да стигнем, в крайна сметка, да улесним проникването на пазара и същевременно максимално да улесним крайните потребители – Новоприетото законодателство трябва от една страна да дава възможност за проникване на пазара и от друга страна да гарантира възможности за ефективна конкуренция с вече установени оператори. Новоприетият регламент трябва да гарантира и лесен достъп за потребителите до альтернативни доставчици. Освен подхода на двете сим-карти, има и предложение за една идентичност на абонамент на мобилна мрежа. Госпожа Валеант запита дали е, би било възможно да се избере доставчик на роуминг в е, друга страна, различна от страната, в която националният оператор доставя услугите. Това следва да е възможно най-вече за преноса на данни. Госпожа Ниблер попита какви ще са последиците от прилагането на подхода на разделяне на услугите, дали ще е необходима нова сим-карта, подходът на двойната идентичност на абонамента на мобилни услуги – ще е необходимо действително да се смени сим-картата. Поне на първоначалния етап от а, ползването на альтернативен доставчик. А що се отнася до едната идентичност на абонамент на мобилни услуги, то е необходима само една сим-карта, както за националния доставчик на роуминг услуги, така и за доставчика на роуминг услуги, който клиентът ще ползва в друга страна. Действително трябва да се създаде възможност за избор и на друг доставчик на роуминг, за да може да се осигури реална конкуренция между доставчиците – по отношение на максимално допустимия размер на цените и въпроса за това дали таваните на цените са адекватно определени. Следва да разглеждаме това предложение като пакет от мерки. То включва структурни мерки, които следва да насърчават конкурентоспособността, както и мерки насочени към <clears throat> опазването на интереса на потребителите – ако искаме да предоставим стимули на нови пазарни субекти да проникнат на пазара, трябва внимателно да подходим към тавана на цените. Ако заложим този таван прекалено ниско, то това няма да е кой знае какъв стимул за нови оператори да проникват на пазара. Много ентусиазирано бе възприят и моделът за налагането на таван на цените за роуминга на данни. Това е много актуална тема, тъй като потребителите получават, продължават, извинете, да получават шокиращо високи сметки. Трябва да вземем предвид, че пазарът на роуминга на данни е много динамичен в сравнение с пазара на гласови и текстови съобщения. Затова не трябва да се стига до изкривявания на конкуренцията, в това число и на националните пазари. Ще се спра накратко върху потенциала за сътрудничество между операторите при ценообразуването. Господин Хьокмър направи правилен коментар. Регламентът за тавана на цените следва да улеснява това сътрудничество. В него се залага максимален размер на цените. Затова според мен е важно да проучим структурните мерки, те ще ни отведат в посока различна от тази на таваните на цените и няма да бъде възможно договаряне между участниците на пазара. По въпроса за прозрачността и възможностите за разширяване на обхвата от мерки – така че те да се отнасят и към роумингови услуги, доставени из държави извън Европейския съюз. Според мен всеки би се съгласил, че към момента регламентът е относим единствено към единия вътрешен пазар. Тоест, приложното поле на регламента включва само услуги, предоставени на територията на Европейския съюз. Трябва да проверим дали има правно основание за разширяване на приложното поле. С това ще приключа. Благодаря още веднъж за подкрепата. Благодаря ви, Ангелика Нимблер. Mit Blick auf die, ähm, auf die Uhr fasse ich mich auch ganz kurz, möchte mich bei den Kollegen тъй като времето напредна ще бъда съвсем кратка, сърдечно благодаря на колегите е, за многото идеи, които изложиха днес, за многото предложения, както и за първоначалната оценка на предложението на комисията. В някои области сме на едно мнение, а именно, че трябва да насърчаваме конкурентоспособността и да възприемем гледната точка на потребителите – с радост очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Няма да се спирам върху подробностите, тъй като вече ги обсъдихме в предстоящите разисквания с докладчиците в Сянка, както и с всички колеги, които желаят да участват. Ще доизясним детайлите. Важно е да организираме и изслушване по темата. Вероятно е то да се проведе на 20 декември. Това изслушване ще е важно, тъй като ще хвърли повече светлина върху техническите възможности за предоставяне на потребителите на възможност за ползването на услуги на альтернативни доставчици. Още веднъж ви благодаря много за предложенията, отбелязах си ги. С радост очаквам по-нататъчната ни работа и разискванията. Благодаря на всички за участието, казва председателят. Все още не мога да ви дам точната дата за провеждането на изслушването. Вероятно е то да се проведе през декември. Важно е до тогава политическите групи да предоставят в писмена форма въпросите си. Е, Госпожа Ниблер пое ангажимент през ноември или през декември да предостави окончателната редакция на доклада си. Още веднъж ви благодаря. С това приключваме работата по тази точка. Преминаваме към следващата. Посещение на госпожа Кени Хед... Кони, извинете, Хедегор. Тя вече е сред нас, влиза в залата, ще изчакаме да се настани и продължаваме разискванията. Ja,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 И така, скъпи колеги, поздравявам госпожа Хедекар, комисара. за околна е, среда, не толкова, но за климатичните промени, която е наш гост. През последните седмици, месеци е, много активно се занимаваме отново с тези въпроси, е, съгласуваме нашите действия. Нашата комисия проявява голям интерес и желая да участва в разискванията. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни и се надявам, че ще можем да обсъдим въпросите с вас. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. За мен е голямо удоволствие да се срещна отново с вашата комисия, да обсъдим мнение. Днес е, вие се интересувате главно да чуете повече за това какво се случва за конференцията за климата в Дърбан. Но нека малко да коментирам и нашия структурен диалог за работната програма на комисията. Комисията ще е, приеме програмата си 2012 следващия вторник и председателят Барозо ще я представи веднага, щом я приемем, в пленарна зала. Борбата с климатичните промени е един от приоритетите на Европейската комисия и за 2012 година. Това подчерта и председателят Барозо в е, речта си за състоянието на е, Съюза. Той каза, че устойчивите работни места ще се създадат, ако наблягаме на иновации и нови технологии, Тоест, растежа да е съчетан с така наречените зелени технологии. И действително борбата с климатичните промени не изключва економически растеж. Това също бе подчертано от председателя на комисията в е, писмо до председателя на парламента Бузек. Той подчерта, че е, бъдещия бюджет е, на Европейския съюз е ключов в постигане на нашите амбиции за климата. И ако успеем да постигнем това, ще създадем и економически растеж в Европа. И в този дух тази година основните посещения на нашата политика за климат, действия за климата е приемането на пътната карта до 2050 година за конкурентоспособна нисковъглеродна економика и включване на съображения за климата в целия бюджет на Европейския съюз. Няма да обсъждам допълнителни подробности, но ние считаме, че трябва да работиме за енергийна ефективност, за сигурност на енергийните доставки и да съчетаем това с стимули за иновации и създаване на работни места като цяло. Тоест, ние се опитваме да предоставим инструментите за постигане на всички тези цели – аз следвам с голям интерес вашите дискусии за подготовката на становището на господин Пирилю и се надявам, че парламента ще подкрепи недвусмислено нашия подход. Отбелязвам, че господин Пирилю призовава да бъдат отпуснати повече ресурси, особено за откриване на, за увеличаване на енергийната ефективност. И тук вече следва следващата ми коментар – в многогодишната финансова рамка се, комисията реши да сложи много значителен акцент на включването на съображения на климата в европейския бюджет. Поне 20% от бюджета трябва да е свързан с климатични действия. И е, в, в е, духа на всички мои задачи, това не означава, че просто отрязваме едно парче от бюджета за действия за борба с климата, а по-скоро включваме тези съображения и в научните изследвания, в селското стопанство, в енергетиката и мислим как точно да постигнем целите, които сме си задали. А, мисля, че изпращаме много важен и ясен сигнал към вас. Примерно за енергийна ефективност Търсиме възможност за подобряване на енергийните мрежи, за интелигентни измервателни устройства, за подобряване на енергийната ефективност в жилищата. Много, много области има, където могат да се създадат работни места и то много бързо е, особено в строителството, където изключително много е, има нужда от е, растеж. И освен това, това са работни места, които няма да бъдат изнесени в Китай, например няколко други е, момента. Ние в момента предадохме на страните членки на парламента за информация една мярка за прилагане на директивата за качеството на горивата, особено за методология за изкопаемите горива. Също така решихме в нея да се включат и залежите от неконвенционални петролни горива с високи емисии на CO2, включително нефтени шисти и битумни пясъци. В момента се разговаря с страните членки по това предложение и то ще дойде и до парламента. Много е важно да отбележите, че Методологията, която използваме за изкопаеми горива, е абсолютно съвместима с методологията за биогорива. Защото там има разработена методология, свързана с различни видове е, горива. По отношение на директивата за качеството на горивата, службите на комисията в момента приключват работата по оценката за въздействието и ще направят законодателно предложение за емисии от индиректна промяна на земоползването за биогорива. Тази тема е много сложна, но целта е да не създадем една огромна индустрия за биогорива, която да наруши сигурността на продоволствената доставки и други области. Това е много важно. Знам, че се забавихме с предложението, повече време ни отне, отколкото предвиждахме, но в край на кръщата вие сте наясно, че е много важно тези неща да се решат правилно, тъй като от тях зависят много други. Е, надявам се, че предложението ще може да бъде прието до края на тази година. Също искам да подчерта още нещо, господин председател, което ще интересува вашата комисия, а това е включването на въздухоплаването в е, Европейската схема за търговия с емисии. Мисля, че е, мога много да коментирам тази тема, но вие сигурно знаете миналата седмица ИКАО, е, Международната организация за гражданска авиация, взе решение, защото което ние доста много хора протестират. Мисля, че и парламента е, трябва да. От 1997 година ние искаме този въпрос да се реши на международно ниво – 2008 година парламента и страните членки и комисията решиха да включат въздухоплаването в Европейската схема за търговия с емисии, което бе, което съответстваше на решенията на ИКА от 2004 защото тогава Международната организация за гражданско въздухоплаване каза, че ако ще се работи е, за борба с климата, трябва да се създаде схема за търговия за емисии и на регионално ниво. И когато ние направихме това в Европа, бе важно да направим тази схема така, че да не бъдат ощетени европейските въздухоплавателни компании – затова наложихме е, съответните правила за влизащите в Европа и излизащи полети от Европа. Искахме обаче това да стане е, и на международно ниво. Сега това не са си просто измишлетини, това е законодателство, което работи в Европейския съюз. Много премишлено премислено законодателство с всички последици обмислени ние работим много, преста не отразява това, но ние работим изключително е, тясно сътрудничество и много страни протестират. Защото в нашето законодателство се предвижда, че ако трета страна има еквивалентни мерки, тогава те могат да бъ... получат изключения от тарифите, които ние налагаме. Тоест, ако някоя страна иска по различен начин да подходи е, към. Е, този въпрос, може да го направи и Русия, Китай, Америка, имаме, двете Америки имаме споразумение с тях. И накрая, знаете, е, че имаше мнение от Европейския съд от е, октомври и трябва да имате предвид, че в това предварително становище всъщност американски въздухоплавателни компании се обърнаха към Европейския съд и съда излезе с много ясно становище – той каза, че нищо от това, срещу което протестират американските компании, не е вярно. Нашето законодателство не е против конвенцията от Чикаго, не е против решенията на ИКАО, не е против рамковата конвенция за климатични промени, не е вярно, че е данък и не е вярно, че е мярка, която е екстратериториална. Тоест всички е, въпроси, които ние повдигнахме, бяха подкрепени от съда. Така че е, да знаете, хората сигурно ще започнат да ви задават въпроси. Ние се опитваме да се справим с този проблем. И накрая. Понякога е, пресата отразява нещата крайно погрешно или раздуто. Е, почна се да се говори, че билета от е, Европа до Штатите ще се увеличи с най-малко 50 долара. Абсолютно не е верно това. Около 10 е, евро ще бъде увеличението, а първата година до 82% от тази сума ще бъде върната на въздухоплавателните компании гратис. Така че, ако Увеличението от Лондон до Нью Йорк ще е едно евро и половина, а до други дестинации примерно максимум 2 евро. Така че все пак ще се съгласите, че ако някой иска да спре в Абудаби или Дубай, т.е. едва ли някой ще отиде до Абудаби или Дубай, защото ще си купи билет 2 е, евро по-ефтин, ако, освен, отколкото е директния полет. Така че а, имайте предвид, а, тези неща трябва да се отразяват в а, нормалния им размер. Приоритетите за следващата година. Първо, ще навременно прилагане на пакета за климата и енергетиката. Това е ключов приоритет, особено от, в третата фаза на схемата за търговия с емисии, която започва 2013. Няколко важни инициативи се при, приготвят в е, областта на борба с е, климатични промени. Законодателство за лични и лекотоварни автомобили за намаляване на емисиите от транспорта. Е, по отношение на емисиите за морския транспорт, ние предпочитаме да се действа на световно ниво. Парламента ни каза също, че ако не постигнем резултати на международно ниво е, до тази година, ще трябва да мислим пък как да работим само на европейско ниво в този сектор. Няма да давам подробности сега, но нека да ви информира, че комисаря по транспорта Калас и аз миналата година а, направихме форум на заинтересованите страни. Много срещи бяха по- проведени с много представители от отрасла, за да обсъдим дали А, е, и как да изпълним задължението, което ни постави парламента. Така че е, ние сме включили вече заинтересованите страни. И накрая имаме намерение да преразгледаме законодателството за фреоновите газове, за да се намалят емисиите в този сектор. И до 2012 година и през 2012 година ще продължим в международните ни преговори за мерки с климатичните промени. Разбира се, това ще зависи до голяма степен от е, резултатите на срещата в Дърман. Така че и надълго и накратко да говоря, господин председател за Дърбан, е, имам да кажа три ключови неща. Е, в Дърбан първо трябва да решим как да приложим всичко, което постигнахме като споразумение в Канкун. Може би е досадно, но има един много дълъг списък, който трябва да се приложи защото не е въпрос само да се вземат решения. Много, много неща, технически, технологии, разпоредби за земеползване, за гори и така нататък. Всички тези неща трябва да бъдат приложени и съответно доразвити в Дърбан. Но в Канкун имаше и области, които въобще не бяха засегнати. Въздухоплаване, морски транспорт, раз, подобряване на механизма за чисто развитие, как да има по-всеобхватни проекти, за да засягат и е, не обхванатите страни, как да направим дългосрочни проекти и така нататък. Именно това е един кръг проблеми, които ще бъдат разгледани в Дърбан. И накрая, господин председател, остана и въпроса за продължаването на, Киото, на протокола от Киото. Сигурна съм, че пресата ще започне да говори за това, когато започне конференцията. Е, твърди се, че Европа трябва да продължи с ангажиментите си да се е, формулира втори период за изпълнение на протокола от Киото, защото първия период сега изтича. Не конвенцията приключва, изтича първия период за прилагането й. Но тук нашето мнение е следното – Добре, Европа е, е готова да поеме нов ангажимент за нов период за изпълнение на протокола от Киото, макар че сме наясно, че Русия, Япония и Канада няма да се включат в този период. Те в първия се включиха. Но също така ние много ясно казваме, че ще направим това при определени условия, свързани с с съображения за опазване на околната среда, а също и при условието, че други големи економики се ангажират с това, кога ще се присъединят към е, усилията от Киото. Какво означава това? Не можем, разбира се, да е, постигнем е, законно обвързващо споразумение в това отношение. Виждате какво става и в Штатите, и в други места от света. Не можем, макар че бизнеса го иска. И тогава какъв е смисъл Европа да се ангажира да изпълнява Киото за втори период, ако други няма да ни последват, ако не е ясно кога ще го направят? За това искаме да кажем, че е, трябва да има поне една пътна карта в Дърбан с ясно определени срокове, когато всички основни економики, Штатите, Бразилия, Китай и други, те да кажат кога ще поемат ангажиментите по Киото. И накрая. Знаете, че има две нива или две писти. Развитите страни, е, не, развиващите се страни не са задължени да правят нищо по Киото, могат да се изберат да правят или да не правят. А развиващите се страни са длъжни да дадат резултати. И въпросът ни е следни. В 21 век доколко и доколко дълго може да продължава това разделяне? Е, Китай развиваща страна ли е, като Мали или Малави? Мисля, че трябва много ясно да поемем в света различни ангажименти, развитите страни да поемат по-големи ангажименти и по-рано от развиващите се, но когато се поемат такива ангажименти, те трябва да имат еднаква правна стойност. И именно този въпрос ще е, повдигнем в Дърбан. Както си представяте, дискусиите няма да бъдат никак лесни, но в края на кращата това е изключително важно. Е, тоест, е, ние така или иначе сме взаимозависими в 21 век и не можем да по, само едни да поемат чисто правното бреме само един кръг от нации да го поемат, а другите не. Вчера е, стана коментар, че страните, които са извън ОСР, дават над 70% от е, консумацията на гориво и съответно емисии в света. Значи те трябва да бъдат част от решението, иначе не можем само ние да поемаме ангажименти. Това ще бъде основен въпрос в Дърбан, господин председател. Въпросът е да запазим всички достижения, които сме постигнали до тук, но ако получиме ясни срокове и ангажименти, вече и ние ще поемем ангажименти и ще видим кое на къде отива. Финансирането, разбира се, е изключително важен момент. Европа си изпълнява всички ангажименти от е, Копенхаген, но никой не следва да очаква, че в Дърбън ще се получат само решения за дългосрочно планиране, а другите области няма да има никакви решения. Ние няма да плащаме непрекъснато, ако не видим, че има конкретно поети ангажименти и усилия в останалите области. Това е. Поне три седмици преди Дърман, ето така стоят нещата. Знам, че няма да бъде лесно. От моя опит от много подобни действия напоследък ми става ясно, че много страни разбират позицията на Европейския съюз. Те, те са наясно, че ако ние поемем ангажимент за втори е, период по Киото, но останем единствените и никой друг не се присъедини, това не е кой знае какъв резултат. Просто трябва да убедим и други страни да се присъединят. Благодаря darf mich ganz, ganz herzlich, Frau Kommissarin, bedanken. Благодаря ви много сърдечно, госпожо комисар, за тези принципни изявления по е, процеса, който тече в момента и това, което предстои след няколко седмици. Е, Джардан Сизи е, е първият оратор от страна на членовете на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Хедегор. Винаги с готовност участвате в нашите разисквания, било то в Комисията по околна среда, било тук, в нашата комисия. Имам три бележки. Първо, упоменахте пътната карта до 2050 година, която предстои да бъде приета следващата година – Надявам се, че в съвета ще се установи по-положителна атмосфера. Надявам се, че съветът ще бъде по-положително настроен към тази карта. Храня същите надежди и по отношение на парламента, тъй като пътната карта е много важна. В нея са заложени дългосрочни цели. Тя допринася и до установяването на стабилност. Имам следния въпрос. Според вас, според вашето лично мнение, ако се приеме пътната карта до 2050 година, какви промени трябва да постигнем до 2020 година? Вторият ми въпрос е следният. Говорихте за финансирането, за очакванията поне 20% от общия размер на бюджета да бъдат заделени за действия в областта на климата. Ако трябва да сме честни, този дял трябва да е по-голям, тъй като средствата ще се разходват за растеж, за областта на селското стопанство, в рамките на структурните фондове и фондовете за сближаване и така нататък. Моят личен коментар е следният – Кредитите от бюджета на Европейския съюз са насочени основно към широко мащабни проекти, но в областта на действията по отношение на климата ефект се постига и в рамките на по-малки проекти. целевите средства за действия в областта на климата би трябвало да се заделят за всички необходими проекти, а не само за широкомащабни проекти. Третият ми коментар е свързан с конференцията в Дърбан. Подкрепям вашето мнение. Смятам, че трябва да сме реалисти. И ако Европейският съюз поеме по пътя, който вие очертахте, според мен това би било добре. Имам въпрос във връзка с втория период от ангажименти по протокола от Киото. Заявихте, че Европейският съюз ще навлезе в такъв период, но само при определени условия а именно ако и други големи економики се присъединят към нашите усилия. Въпросът ми е следният. Кога и в каква форма понякога би морали глобална следва и други големи економики да поемат такива задължения. Според експертите, емисиите на въглероден двуокис трябва да бъдат намалени най-късно до 2015 година. Това е най-оптимистичният сценарий. Втората ми бележка във връзка с Дърбан. Особено важно е да осъзнаем в какво се състои технологичният механизъм. Трябва да направим всичко възможно за незабавното прилагане на принципа на използване на най-добрите налични техники в целия свят. Вече разполагаме с най-добрите налични техники, така че не бива да отлагаме това за бъдещето. Следва да се постигнат споразумения за трансфера на технологии и за използването на най-добрите налични техники. Според мен това е приоритетно. Danke sehr, Frau Mörkis. Госпожа Нокис има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за обстойното ви изложение. По-настоящем всички говорим за новаторство. Но според мен, новаторството е много трудно постижимо – то е нещо като сапун, с който искаме да си измием ръцете, но който постоянно ни се изплъзва. Трябва да се вкопчим в него, за да успеем. Съдейки по плановете на комисията, мисля, че има тенденция в посока научно-изследователска дейност. Но според мен научно-изследователската дейност не е нищо повече от една модна думичка – когато говорим за новаторство и научно-изследователска дейност, трябва да определим и в каква посока трябва да поемат те. Говори много и за зеления растеж, но в тази област в момента има затруднения поради економическата ситуация. Как точно да насърчим зеления растеж, като се има предвид, че много инвестиции се правят в други области, не непременно екологични – Заявихте, че инвестициите трябва да са насочени към създаването на работни места, че не бива да губим работни места в сравнение с Китай. Но миналата година приехме законодателен акт, по силата на който забранихме вноса на сонарни панели от Китай, съдържащи токсични елементи. Не е необходимо да приемаме такива законодателни актове, за да се защитим. Ние самите имаме много добри продукти, които трябва да стимулираме. Трябва да се обмисли, когато се предприемат някакви мерки, дали те са екологосъобразни, но същевременно не застрашават работните места. По проблеми като ефективното използване на ресурсите или недостига на суровини, много се говори за проблема за намаляването на природните ресурси. Вие явно отделяте голямо внимание на емисиите на въглероден двуокис, но как е възможно целите за намаляване на емисиите да се обвържат и с ефективното използване на ресурсите и решаването на проблема с недостига на ресурси. Как да се обвържат целите в областта на климата с целите на Рио 20? Ефективното използване на ресурсите е особено важно то може да разкрие много работни места, може да доведе и до много благоприятно въздействие върху нивото на емисиите. Директивата за ефективното използване на ресурсите следва да е с по-разширено приложено поле. Тя трябва да обхваща и частните жилищни сгради. Ако искаме законодателството да е по-ефективно, защо то да не е относимо към целия сграден фонд, не само към публичните сгради? По въпроса за въздухоплаването, да, права сте, че трябва да си заложим амбициозни цели. Вече от доста време се работи по това. Трябва да поемем водеща роля – Напълно съм съгласна с вас и за Копенхаген. Много ясно си спомням какво стана тогава. Бяхме много амбициозни и много смели, но не успяхме да доведем нещата до край. И опасявам се, че същото може да се случи и с включването на емисиите от въздухоплаването в схемата за търговия с емисии. Опасявам се, че ще срещнем отпор. И какво ще стане, ако закъснеем, ако в крайна сметка Съединените щати и Китай се присъединят към тази схема, но това стане прекалено късно, тъй като тук вече са фалирали много дружества и просто ще бъдат изкупени от китайската страна. Ако искаме да решим въпроса с емисиите от въздухоплаването, защо не променим разпоредбите за ДДС? Защо не сложим край на дерогациите на данъчните облегчения, с които се ползва секторът на въздухоплаването? И още няколко думи за Дърбан. Напълно съм съгласна с вас за е, това, че е особено важно да се прилагат правилата и разпоредбите, както и плановете. Много е важно да изготвяме добри планове, но също толкова важно е и да ги изпълняваме. В Копенхаген и Канкун постигнахме частично споразумение – не би ли било по-добре в бъдеще да се стремим именно към такива по-малки частични споразумения, които да ни отведат до крайната цел? Колегин Хол. Благодаря, госпожо комисар, за толкова информативните презентации и пространно. Искам да задам малко въпроси за някои отрасли, за малко подробности. Много интересно бе това, което казахте за директивата за качествата на горивата и ви благодарим, че подкрепяте нашите инициативи в това отношение. Вие сложихте акцент върху факта, че ще има а, конкретни а, цифри, предвидени за, всяка, за всички видове горива и че ще има сходство на методологията за изкопаемите горива с тази на биогоривата. Може ли да коментирате малко тази промяна на земеползването? Не, не индиректната промяна. Какво точно смята да предлага? комисията, когато ще направи това предложение за непряко смяна на земоползването. Ще се засегнат ли всички отделни биогорива или ще има някакви преходни срокове? Общо въпроса ми е, работите ли в момента за известно рационализиране или свързване на директивата за качествата на горивата с това предвиждано предложение за индиректното промяна на земоползване. И второ, във връзка с Дърбан. Говорихте, споменахте механизма за чисто развитие и съответните проблеми, това, че той не дава значителни е, резултати в смисъл, че няма много проекти, които да се разработват по този механизъм. Вие поддържате ли връзка с комисар Пигбалкс? Той работи по проекти за достъп до енергия за всички. Въпросът е, може ли този механизъм за чисто развитие да подпомогне постигането на целите по програмата Достъп за, до енергия за всички. Благодаря. Благодаря за много ясните обяснения и за бъдещите програми и очаквания в Дърбан. Question uh, Имам въпрос за втория период за изпълнение на протокола от Киото. Мисля, че решението ще е много важно и много трудно. Говорите за условия. Искам да ви попитам дали не е удачно да се добавят и още две условия Може би вие сте предвидели и тях. Но за мен едно от тези условия би било а, отношението към индустрията, с, с, която е високоенергийно ефективна. И съответно а, въпроса за изнасяне на производствата на тази индустрия извън Европейския съюз. Може би там могат да се зададат някакви задължителни цели за отделните отрасли, отделни ключови отрасли, които да бъдат включени в настоящите е, процедури по протокола от Киото. Има цели за страните, цели за економиката, имате и общи цели за определени отрасли по Киото. Тоест, това, което правите за въздухоплаването и за горите в момента, можете ли да го направите като разбира се отчитате и конкурентно способността на европейската индустрия. Защото ако се продължат ангажиментите ни за втори период, ангажиментите по Киото, те могат да засегнат европейската индустрия. Това ще бъде ли част от преговорите? И второ, говорите за преразглеждане на механизма за чисто развитие, защото той не изпълнява основните цели. Това е много важно. Целите бяха да се намалят цените и да се помогне развитието на най-малко слабо развитите страни. Вие споменахте този механизъм за чисто развитие в контекста на преговорите по конвенцията вие слагате ли в преговорите за втория период за изпълнение на Киото и условията за преразглеждане на механизма за чисто развитие, т.е. той да съществува, но при различни, различен формат? Това е което исках да ви попитам. Е, дали имате предвид и тези две условия и какво бихте казали? Благодаря ви. Аз също ще задам въпрос, <clears throat> който си задаваме и тук в парламента, но и в други институции, как ще стоят нещата по отношение на най-малко развитите страни е, във връзка с емисиите от СО2. Защо трябва да се тревожим най-вече за тях? Защо не обърнем по-голямо внимание на добре развиващите се страни, бързо развиващите се страни. Струва ми се, че не Малави и Мали, а по-скоро Русия, Китай и Бразилия би трябвало да са в центъра на вниманието ни. Сега позволете ми да дам отново думата на госпожа комисаря за отговор на въпросите. Е, благодаря, господин председател. Първо ще отговоря на госпожа Сизели във връзка с пътната карта. Какво ще се промени, ако я приемем? Съгласно пътната карта, първо ще поставим особено голям акцент върху енергийната ефективност. Запитахте какво ще се промени през 2020 година ако приемем пътната карта. Ако приемем пътната карта, ще трябва да активизираме усилията си в посока енергийна ефективност. Затова в момента пакета за инфраструктурата, многогодишната финансова рамка до голяма степен зависят от ангажиментите, които държавите членки ще поемат за енергийната ефективност. Енергийната ефективност е един от най-разходно ефективните методи, които можем да приложим, за да постигнем целите до 2020 година. Вече се наблюдава и ефекта от пътната карта за нисковъглеродна економика. Препоръчахме на промишлените отрасли да си съставят своя път на карта, тъй като не можем ние точно да очертаем какъв е потенциалът в отделните отрасли. Предстои отделните промишлени отрасли да представят своите пътни карти. Това е много добре. В областта на транспортната политика не само комисията, но и държавите членки, местните и регионални власти започнаха да се замислят за това дали ще постигнем целите си до 2050 година, ако си заложим цели до 2020, 30 и 40 и как това да бъде отразено в политиките за отделните отрасли. Ще бъде взета предвид в това отношение и ОСП. Споменахте, че се проявява тенденция към финансирането на по-широко мащабни проекти по линия на бюджета на Европейския съюз. Предвиждаме много значително увеличение на кредитите по програмата Life Plus за онези дейности, които са насочени към намаляване на емисиите. Целта е да се финансират най-вече по-малки проекти, Госпожа Меркис говори за новаторството като модна думичка. Но имаме много добър пример за това какво може да означава новаторството. Предвиден е резерв за нови участници на пазара в размер от 300 милиона евро в резултат от публичната разпродажба на квоти ще се генерират много средства за подкрепа на новаторските технологии. Европейската инвестиционна банка до 19 февруари ще разгледа много проекти, представени от държавите членки и до 2020 година ще се разработи график за изпълнението на отделните проекти. Новаторството не е просто модна думичка, то действително може да се прилага към отделните сектори. Госпожа Сизли запита за това с какви условия ще обвържем третия период на ангажименти, втория, извинете, период на ангажименти по протокола от Киото. Искаме в усилията по пътната карта да се включат и други големи економики. За това ни е необходим срок, например 2015 година. До тогава можем да договорим с тях кога смятат, да се включат в нашите усилия да приемат мерки, независимо какви са те. Важното за нас е тези мерки да са правно обвързващи. Предвиждаме и други условия във връзка с земеползването, промените в земеползването и горското стопанство с оглед опазването на околната среда не просто възнамеряваме в определен момент в бъдещето някои други държави да ни последват. Искаме точно да знаем кога те възнамеряват да направят това. Нека бъда съвсем ясна. Европейският съюз вече от години е готов да поеме допълнителни ангажименти, да премине на следващ етап в усилията си – но въпросът е какво можем да постигнем и по отношение на други големи економики, като например Китай. Всички ние осъзнаваме какви са трудностите в рамките на този процес, осъзнаваме колко е бавно протича работата по него, но това е единственият процес, с който разполагаме. Затова трябва да се опитаме да го приключим. Много е лесно да кажем, о, работата тече много бавно, другите не желаят да се включат в усилията ни. Но това, което следва да се постигне в бъдеще е договорено през изминалите 13-14 години и трябва да видим какви са възможностите за едно разумно продължаване на работата по проекта. Не е възможно само Европейският съюз и още няколко държави да поемат конкретни ангажименти. Трябва да ангажираме повече страни. Госпожа Меркис попита каква е връзката между Рио 20, т.е. Енерги... ефективното използване на ресурсите и намаляването на емисиите. Връзката е много ясна. Тя се обсъжда на вътрешно ниво в колежа на комисарите. Ще ви дам за пример директивата за данъците. В рамките на годишния преглед на растежа на държавите членки се дават препоръки за изместване на данъчното облагане от данъчното облагане на труда към облагането на сектора на енергетиката, на енергопотреблението. И това е една възможна връзка между двете области. По въпроса за Рио плюс 20, говорихте за достъпа до енергия и за това какво се опитваме да постигнем по отношение на Африка. Един от приоритетите на Европейския съюз трябва да бъде да се осигури достъп до енергия на достъпни цени. Разбира се, до безкрай да очертаваме цели и приоритети по такива, за такива държави. Но според мен достъпът до енергия на достъпни цени трябва да е един от основните ни приоритети. Бан Кимун помоли това да бъде включено в заключенията на Рио плюс 20. Много от вас споменаха въздухоплаването. Тези. и вие говорите, че ще има ответни удари. Нека да кажа ясно начинът по който е изготвено европейското законодателство е такъв, че именно да се избягнат ущърба или вредите за европейските компании по отношение на конкурентоспособността им. Сега всички казват, правете си каквото си искате в Европа, ама не закачате нашите компании. Но ако го направим така, очевидно това ще бъде в огромен ущърп на европейските компании. Единствения начин да се направи това е да се покрие европейското въздушно пространство. Може ли да си представите а, какво ще се случи пък ако въздушните компании решат да избягват европейското пространство? Тоест не може да се направи само в европейското пространство. Трябва да се търси една световна система. Това, което направихме е именно да предотвратим възможността китайска или американска компания, която идва в Европа, да да се направи така, че те да бъдат облакани по същия начин, както европейски компании на базата на принципа замърсителят плаща, т.е. да има равнопоставеност. Сега говорите, че се страхувате, че ще има ответни удари или атаки. В Европа преди три години се изготви един закон и в момента, в който бе прият, китайците заявиха, ако не си смените законодателството, ние ще е, реагираме. И няма да даваме поръчки на тази или онази европейска компания. Но, ако ние започнем да се поддаваме на подобни заплахи, тогава Европа много бързо ще се окаже в много трудно положение. Защото е, нали си представяте какво ще стане, ако всеки ни заплашва с е, и, искания да си променим законодателството, че ние ще се занимаваме само с това. Американците, е, специално те, техните въздухноплавателни компании се сезираха съда, обаче решението на съда не беше в е, тяхна полза. Е, те ще си помислят. Има много голям... Тече в момента много сериозен диалог с тях. Не мога за сега да ви давам подробности по предложението. Ние не сме го. Ние все още не сме го предоставили, защото не сме го изготвили в подробности. Става дума за предложението за промяна на земеползването, но просто е, време е ние да си признаем, да, да сме наясно, че започва едно негласно, про, една негласна промяна на земеползването, в огромни области в Латинска Америка, които се изземват за производство на биогорива, а се прекратява производството на храни. Има и практика на заграбване на земя. И ние се опитваме именно да регулираме тези неща. За механизма за чисто развитие има проблеми с него, да но трябва да сте наясно, че в Европа от 2013 е, година, от 1 януари, ще влезе нов вариант на механизма за чисто развитие. В нашето законодателство е предвидено вече това. Този механизъм вече няма да излиза с е, нови проекти за развиващите се страни, а само за най-слабо развиващите се страни. Тоест, ние ще търсиме тясно сътрудничество с комисар Пибалкс. Та, госпожо Кавалио, в условията за втория период за прилагане на Киото не включваме въпроса за чистия за механизма за чисто развитие. Ние вече имаме съответното законодателство. И общо взето трябва да е ясно, че ще бъдем много наивни, ако наливаме милиарди евро в нашите основни конкуренти, които да разработват технологии за чисто развитие и да е, ни конкурират. Затова още преди 3 години бе променено законодателството. Надявам се, че така отговорих и на господин Роуз. Да, ще работим с най-слабо развиващите се страни и проекти за развитие, но механизмът за чисто развитие ще бъде променен. До момента 97% от проектите отиваха в Бразилия, Индия, Китай и Корея. Те, те получаваха най-много голяма част от нашите пари и смятам, че на всички е ясно, че има смисъл тази политика да бъде сменена. For много, много ви благодаря за този разговор, за информацията, която ни предоставихте, за възможността да ви зададем въпроси и да получим отговорите. Ще трябва да приключим разговора, тъй като и преводачите имат право на почивка. А, госпожа Мъркис желая да вземе думата още веднъж. Искам да направя още няколко коментар за въздухоплаването. Естествено, абсолютно ви подкрепям за по съдържанието на включването на въздухоплаването в схемата за търговия за емисии. И мисля, че мнозинството от европейските компании нямат нищо пре, а, против. Но ако те загубят правата си да влязат в руското пространство, да стигнат до Азия, а, което може да се случи като ответна мярка, тогава те ще си загубят, да речем, четвърт от а, бизнеса. И може би трябва да се помисли не точно да се промени програмата, а да се забави малко влизането в а, сила на тези изисквания. Става дума за месеци, не години. Проблемът е осъзнат от всички нас. Опитахме се и да дадем отговор. Госпожа Коварска бобинска Бих искала да приканя комисар Йотингер да участва в някое от следващите ни заседания, за да ни осведоми за хода на преговорите между Европейския съюз и Русия по прилагането на третия пакет. Добро предложение. Ще положим усилия. За в тази посока не е много лесно комисарите да намерят време да участват в заседанията ни, но ще се опитаме да поканим комисари Отингер. По-късно през този месец експерти от Русия ще дойдат тук в Брюксел, за да проведат разговори с наши експерти. Миналата седмица бях в Русия където обсъждахме и много други теми, освен тази. Не си седим просто ей така и чакаме да видим какво ще се случи. Законодателният акт влиза в сила на 1 януари 2012 година. Въздухоплавателните компании вече са получили информация за това в какъв размер ще им бъдат предоставени безплатни квоти. но въпросът кога ще бъдат обещетени зависи и от това какво е разписано в закона. Така че през 2012 година имаме достатъчно време да водим разговори с тях. Благодаря до следващия път. <laughs>